Good morning, ladies and gentlemen, and a happy new... Добър ден, госпожи и господа. Честита нова година на всички. Добре дошли на първото заседание на нашата комисия за 2019 година. Имам удоволствието да председателствам тази сутрин и съм докладчик по първия доклад. Ще прочета и в качеството си на координатор е, позициите на някои от моите колеги, така че днес ще говоря малко повече от обикновено. Извинявам се, но такъв е живота сега. В началото искам да приветствам всички вас. С добре дошли. Може ли да приемем дневния ред? Имате и дневен ред, който е попроменен. Там са променени някои от точките. Ако нямате възражение, нека да приемем и променения дневен ред. Благодаря на всички. Преминаваме към точка 2. Тя се казва одобрение на протоколите от съответните заседания. В променения дневен ред ще видите, че има цял списък с протоколи от различни заседания. Няма да изчитам този списък. Нека да считаме, че приемате тези протоколи. Няма възражения, значи протоколите се считат за прияти. Точка трета съобщение на председателя. Две съобщения тук. 14 януари, идния понеделник, на тази дата няма да има заседание на нашата комисия, макар че имаше предвидено заседание на нашата комисия. То беше включено и в календара на срещите за 2019 година, че в Страсбург няма да има заседание в понеделник. Второто съобщение е свързано с вторник 22 януари. Тогава ще имаме економически диалог и размяна на мнение с Надя Калвино, която е министър по въпросите на економиката и бизнеса на Испания. Тази среща ще бъде на 22 януари от 2.30 до 4 часа. На следващо място отчет относно текущи междуинституционални преговори. Тук имам няколко съобщения. Първото съобщение е свързано с трилога по ОЕП ЛПО 13 декември. На 13 декември се проведе петия тристранен разговор по тази тема. Постигнахме политическо споразумение по основните нерешени въпроси, включително по авторизацията на ОЕП, ЛПЛ от националните компетентни органи, правомощията за намеса от страна ИОПА, вариантите за изплащане на средства и е, таваните по отношение на базисната е, общоевропейска пенсия или общоевропейски продукт. Финализирането на споразумението предстои ще ви дадем информация. На следващо място относно лошите заеми на 18 декември парламента и съвета стигнаха до, сполит... до политическо споразумение. Сега имаме единна схема. Имаме схема, която се прилага независимо от това дали ще се е, отключи отключат така наречените изисквания за неизпълнение или не. Що се отнася до необезпечените а, заеми, а, имаме и лоши кредити, имаме календар от 3 а, години. Има и прогресивен календар или схема от 7 или 9 години, зависимост от типа на обезпечение. Във всички случаи трябва да се изгради и пълно обезпечение. Пруденциалният предпазен механизъм ще се прилага според различните типове експозиции. И Корепер на 7 януари се съгласи да приеме текста. Ще има повторни консултации с ЕКОН, които ще бъдат на 21 и 22 януари тази година. Относно трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове. какви теми бяха обсъдени? Е, и ще бъдат обсъдени по-скоро на 5 февруари, условията за ПК и ПЦК и е, отмяната на изискванията за уведомяване на альтернативните инвестиционни фондове, условията за предварително предлагане по отношение на А и Ф, нивата на информация за различните такси, разширяването по отношение на ПИП до ЗИП и различните типове преглед и проверка. Е, ще има и допълнителни усилия, които ще бъдат положени на техническо ниво. Преминаваме нататък към пета точка. Става дума за компютъризиране на движението и контрол върху акцизните стоки. За какво става тук? Това е едно предложение на комисията. Предложението засяга едно решение, с което се създава компютърна система за движение на акцизните стоки, за движението и контрола върху акцизните стоки. Мисля, че това досие е изключително техническо и не мисля от друга страна, че е политически обременено, тъй като нашата комисия има страшно много работа аз предлагам да работим по простената процедура. Надявам се, че докладците ще се съгласят. Знаете, че имаме правило в правилника за дейността, което позволява това да се случи. Ако колегите са съгласни, ще минем направо към приемане в пленарна зала. Става дума за процедура по съвместно взимане на решение. Надявам се, че е, ще успеем да приемем текста в пленарна зала и се надявам, освен това, че е, ще можем да постигнем споразумение с съвета, но трябва да видим каква ще бъде и позицията на е, съвета. Сега ще се обърна към колегите, за да разбера, да видя какво смятат те. Относно моето предложение, обръщам се към НП. Господин Фербер. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, честита нова година на всички. Съвсем накратко искам да кажа, че моята група е леко разочарована от това, че се промениха сроковете и датата на гласуване. Знаете, че всички колеги са заети, всички имат различни ангажименти, затова искам да приканя председателя, а не председателстващата в момента, да вземат предвид онова, което казвам. Онова, което е обявено предварително, трябва да се спазва. По този начин планираме по-лесно. Днес има много комисии, много гласувания. Унези от нас, които са в парламента, им е трудно да жонглират, ако мога така да се изразя. От името на нашия докладчик Сянка Ивана Малетеч искам да прочета следното. Това предложение е част от един пакет от четири предложения, направени през 2018 година. Комисията предлага нови правила за движението и контрола на акцизните стоки. Тук се включват стоките, които са от типа алкохол, например. Става дума за една техническа мярка, която не е проблемна от политическа гледна точка. Е, освен това, нашата комисия, както и вие споменахте, е достатъчно обременена. Нямаме и много време, затова ние сме съгласни с предложението на докладчика да се работи по силата на опростената процедура, именно по силата на член 50.1 от правилника за дейността на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин Фербер. От името на социалистите и демократите аз ще бъда докладчик в сянка. Колегата Фронзолика е титуляр. Това е първото ни заседание. Аз ще се изкажа и в качеството си на координатор от името на социалистите и демократите. Ще ви пожелая честите нова година, всичко най-добро. Сега ще изчита онова, което ми е дал господин Фронзолика или пък неговия екип. Уважаеми колеги, очаквам с нетърпение сътрудничеството между всички докладчици по това предложение. Предложението представлява една основа за допълнителната автоматизация на компютърната система, проследяваща движението и контрола на акцизните стоки. Целта е да се отчетат и наблюдават тези стоки, които са освободени за потребление вътре в общността. Освен това, промената на нормативния текст дава възможност да се автоматизира контрола върху движението на акцизните стоки. В крайна сметка, тук не се предвиждат съществени промени на законодателството, затова аз подкрепям, казва колегата, предложението на докладчика да се работи по упростената процедура, предвидена в член 50 и параграф 1 от правилника за едността на парламента. Благодаря, очаквам с нетърпение нашата допълнителна работа. Благодаря, госпожо Берес, от името на Алде Рамон Тремоза. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, честита нова година на всички вас. Съвсем накратко, аз съм координатор и докладчик Сянка по този доклад. Ние сме съгласни с предложението на комисията, съгласни сме и с предложенията на докладчика госпожа Свинбърн. Подкрепям колегите от НП и социалистите. Ще работим както предлага докладчика. Благодаря. Моли Скот Кейто е докладчик в сянка от името на Зелените. Тя ми каза, че е съгласна с очертаната процедура. Не виждам представители на Обединената левица. Така приключваме с изказванията на докладчиците в сянка. Някой друг иска ли да каже нещо? Никой не иска да каже нищо. Значи ще считаме, че приемате моето предложение, а именно да се използва простената процедура за този доклад. Ще поискаме от секретарията да внесе този текст за разглеждане в пленарна зала, веднага след като приключи днешното ни заседание. Значи ще работим много бързо и няма да обсъждаме нищо допълнително страни от това, което се изисква по силата на писмената процедура. Естествено, благодаря. Изпреварихме малко е, графика, който си бяхме задали. Следващата точка е посветена на Европейския семестър за координация на економическите политики. Годишен обзор на растежа за 2019 година, но тъй като малко изпреварихме времето, докладчик отсъства, за това се извинявам от негово име. Ще почакаме няколко минути, за да видим дали господин Вандер Кинделаре ще дойде тук тъй като не мога да произнеса сложната му фамилия, ще го наричам Томи. Ще видим дали Томи ще може да дойде на време. Ще почакаме няколко минути. Благодаря на всички. Okay, given that we have the rapporteur here for the next item. Докладчика вече е тук. Преминаваме към следващата точка Европейски семестър за координация на економическите политики. Искам да дам думата на докладчика господин Ванден Кинделаре. Надявам се, че този път му произнесох правилно името. Колегас, voor zover dat nog mag gewenst worden en moet gewenst worden. Dames en heren, това е първата ни среща, уважаеми колеги. На 21 ноември комисията публикува годишният преглед на економическите, за координация на економическите политики. И за това ние сега обсъждаме този въпрос 27 декември, веднага след като комисията представи перспективите. Така ни дава възможност да направим обсъждане и да можем да изслушаме максимален брой докладчици в сянка. Проведохме. Имаше забавения и едва в края на януари ще можем да договаряме работата по доклада. Следва да имаме предвид, че Европейския парламент трябва да е готов със своята позиция преди Европейския съвет в края на март. Тоест трябва да работим бързо по същество. Има редица въпроси, които заслужават вниманието ни. Мисля, че всички можем да направим извода, че Европа трябва да се бори срещу застаряването на населението. Това е едно от големите предизвикателства. Това изисква дългосрочна визия. Важно е ние да предприемем действия, като гледаме към бъдещето, като не се фиксираме само в предстоящите избори. Все повече са здравните разходи, разходите за осигуряване на помощи и грижи. Тези разходи непрекъснато нарастват, както за пенсии, така и за здравни и други грижи за лицата от третата възраст. И тъй като има повече застаряващи хора и по-малко хора в активна възраст, това създава проблеми. Тези, които в момента работят, финансират пенсиите на възрастните, но има сериозен натиск върху този модел – през 2060 година според ЕЦБ 62% от населението ще бъдат над 65 годишна възраст. Тоест, сега има 4 работещи за всеки възрастен, докато в бъдеще се очаква да спаднат на двама за всеки възрастен. И трябва да помислим как ще се финансират тези разходи от държавната казна. Необходимо е да има предвидени буфери, структурни реформи, също и производителни инвестиции. Европейската комисия набеляза тези три аспекта в своят доклад. Необходимо е да има буфери, да се натрупат резерви. Сега има економически растеж и в такива моменти ние трябва да намираме възможности за пестене. Много важно е държавите членки да предвидят такива резерви. На следващо място структурни реформи, за да могат да, направят, да намалят разходите, свързани с застаряването на населението. Намалява активното население, което означава, че по-малко хора внасят в социал... правят социални осигуровки, които да финансират бъдещите пенсии. Необходимо е повече работещи, повече гъвкавост, повече обучение по време на целият професионален живот. Трябва също да намалим административната тежест на малките и средни предприятия. Необходими са реформи на пазара на труда, за да могат хората да останат на пазара на труда по-дълго и да могат да финансират бъдещите пенсии. На следващо място подобряване на производителността, за да може да се гарантира устойчив растеж. Това, тъй като растежът е едно нещо, необходимо е обаче то да бъде устойчиво економическо е, да бъде устойчив економически растеж. За това са ни необходими интелигентни инвестиции за подобряване на производителността. И то в дългосрочна перспектива за изследване, за технологически новости. Считам, че освен на капитал, трябва да инвестираме и в човешкия капитал – това са основните стълбове, които са заложени в моя проектодоклад и очаквам дебат с вас. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Давам думата сега на докладчиците от името на социалистите и, доклад... и демократите, господин Перера. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за проекто доклада му. Обеден съм, че той ще послужи за основа за оживен дебат в Европейския парламент. Ние знаем който важен е годишния обзор на растежа, насоките за економическата и фискална политика. Обикновено ние започваме с това, че проектодоклада доклада дава добра основа за работа, но в конкретния случай трябва да изразя известно разочарование с документа, който ни е представен. Не съм убеден, че това е много добро начало. Искам да съм уверен, че докладчикът има желание да работи с всички политически групи, за да може се постигне политически компромис. Това сме го правили преди. Разбира се, разбира се, не е изненадващо, че в парламента се изразяват различни мнения за економическата и данъчната политика, но обичайно се справяме с тези политически различия, постигаме компромисни решения. Начина по който е представен този проект доклад ме кара да се питам, и това е всъщност първият ми политически въпрос, дали докладчикът има желание да работи с нас за постигането на политически компромис. Ако това е така, ни предстои много съвместна работа. От името на моята политическа група има политическа воля за постигане на общ подход и постигане на компромиси. Нека да кажа как ви според нас са политическите ни различия. Първо, за моята политическа група годишният обзор на растежа, представен от Европейската комисия, изглежда балансиран и ние бихме искали един документ на Европейския парламент, който да подкрепя подхода, който предлага Европейската комисия но не виждаме това в проекто доклада. Всъщност, Европейската комисия ни представя три приоритета. Първият е, са висококачествени инвестиции, както частни, така и публични. Второ, реформи за подобряване на производителността, както и за приобщаването и качеството на институциите. И третото е макроекономическа стабилност и стабилни публични финанси. Всички тези приоритети са взаимно свързани. Първият приоритет означава да се създадат фискални буфери. Това е напълно различен подход от този, който предлага комисията да се ограничат разходите, единичните разходи за труд. Това не са точно проблемите. Европейската комисия предлага като приоритет да се създаде макроекономическа стабилност и фискалната стабилност е един от елементите, но докладчикът не предлага фискални буфери и пълно заличаване на всички позовавания на реформата на економическия и паричен съюз, който е елемент нужен за изграждане на макроекономическа стабилност. Тоест са объркани приоритетите. Имаме също проблеми с подхода, който предлага докладчика по тези приоритети. Първо, фискалната дисциплина, за която споменах. Същото се отнася и за приоритета за инвестиции. Европейската комисия предлага висококачествени инвестиции, научни изследвания, образование, умения, инфраструктура. В доклада има позоваване на инвестиции само за производствената част на економиката и считаме, че това е по-лошо от предложението на Европейската комисия. Освен това, по структурните реформи, докладчикът предлага идеята за структурни реформи, за намаляване на фискалните разходи, включително публични схеми за пенсии, гарантиране на гъвкавост на пазара на труда, а комисията предлага приобщаване. Всичко това изчезва от текста. Очевидно, това създава политически проблем за нас. Имаме проблем с приоритетите, имаме проблем с подхода по всеки от тези приоритети. Бихме желали да имаме документ, който да е по-близък до предложенията на Европейската комисия ако има политическа воля, ще можем да постигнем политически компромиси, но първо трябва да сме наясно дали докладчикът е, търси компромиси или политическа конфронтация. Благодаря ви за това. От името на Екара. Лобет Зилер е докладчик в Сянка и като координатора ще прочета неговото изказване. Той се извинява, че не може да е тук. Господин Зиле, Благодари на докладчика за добрата му работа, приветства доклада. Той счита, че докладчикът правилно е подчертал повечето от проблемите и предизвикателствата в държавите, членки еврозоната и целия Европейски съюз и се е опитал да представи балансирано виждане за това, ека разчита, че ще можем да постигнем компром... конструктивно решение. Подчертава се също правилно нуждата от фискални буфери, като се има предвид предизвикателството с застаряването на населението, подобряването на състоянието с производителността е изключително важно. Увеличаването на производителността е изключително важно, защото бюджетните излишъци не могат да са от полза в дългосрочна перспектива. Има проблеми също с ниската заетост. Има и други аспекти, свързани с сивата економика. Това е отчетено в доклада. Общите нива на публични дългове са над 60% в 10 от държавите членки. Те обаче са свързани с дефицита. Въпреки, че се упоменава Италия, има и други държави членки, на които трябва да се обърне внимание. Може би Италия е крайен пример, но според Европейската комисия в 4 други държави членки 2019 година плановете им за бюджета показват, е, че няма да се съобразят е, с изискванията на пакта за стабилност и растеж. Освен това се приветства факта, че в доклада се посочва, че има и положителни и отрицателни дисбаланси. Е, някои държави членки имат излишъци по текущата сметка. Вместо господин Зили също счита, че ние вече навлизаме сложна среда за бъдещ економически растеж но не бива да считаме, че всичко вече е зад гърба ни. Най-лошото е, сме го минали. Господин Зили счита, че може би докладът е прекалено положителен. Въпреки това, докладчикът в сянка на екара приветства доклада и очаква конструктивна съвместна дейност в бъдеще. Сега от името на Алде нямаме представител. А, имаме. Господин Торвалце, извинете. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика Том Ванден Кинделаре. Мога да подкрепя като цяло линията, която се предлага в проекто доклада. Това е дългосрочен на перспектива. Говори се за въпроси, които са изключително важни за решаване. Почертава се необходимостта да се обърне повече внимание на потенциала за растеж в единия пазар. Важно е да има фискални буфери, въпреки че трябва да подчертаем, че има тревожни сигнали за висок дълг в някои от държавите членки. В някои случаи има вече предприяти мерки за намеса. Трябва да се задълбочи анализа за устойчивостта на дълга, когато се прави анализ на бюджетната рамка. Подкрепям в общи линии линията, която се предлага от докладчика. Това се отнася и за главата за производителността и растежа. Искам да се разшири малко повече въпроса за, за економическия паричен съюз и да видим какво може да се направи повече за повече съпричастност от страна на държавите членки. Трябва също да се помисли как да се постигне повече координация между комисията и националните парламенти. Аз ще внеса някои изменения за подобряване на текста, но като цяло мисля, че сме на прав път и съм убеден, че ще можем да достигнем до един добър текст. Благодаря и очаквам да продължа да работя с докладчика и с докладчиците в сянка. Внимателно изслушах Педрос Перейра. Мисля, че ние вече сме наясно в известна степен какво означава липсата на фискални ограничения затова аз съм убеден, че съвместно ще можем да намерим решение на тези проблеми и ще постигнем балансът, към който се стреми и той. Благодаря, господин Торвалдс. Не виждам представител на Зелените. Докладчикът, беше, докладчикът Сенка беше тук, но вече го няма в залата. Ако се върне, ще можем да му дадем думата, ако желая. От ГУЕ има ли някой? Обединената левица. От СПД не виждам никой. Не виждаме докладчика в сянка, госпожа Капел от НСМ. Затова давам думата сега на Гюнер Хокмарк. Благодаря. Благодаря много на докладчика за добрия доклад, който е изготвил. Зная, че докладчикът в сянка от групата на социалистите беше също положителен, може би на 100%, но забелязах, че той подкрепи основния подход в доклада и това е добра основа, според мен, за бъдещите дискусии. Сега той ме гледа малко подозрително, но въпреки това, това е моето мнение. Много важно е, според мен, а именно, че твърде много държавите членки изостават по отношение на конкурентоспособността и възможностите за растеж. В по-ранни доклади и дискусии сме подчертавали необходимостта да се увеличи евентуалният растеж за европейската економика, както и за държавите членки. Проблем, когато говорим за економиката на Европа, и аз се връщам на този въпрос многократно, е, че обсъждаме средното и развитие. Аз вече споменах, че ако се сложите главата в фризера и краката в фурната, температура ще бъде средна. Ще имате средна температура. Най-важното е да се пристъпи към структурни реформи. Аз съм обезпокоен, когато слушам аргументите срещу структурните реформи на приятелите ни от групата на социалистите, защото така се подкопава стабилността на публичните финанси. Така може да се стигне до загуба спрямо от други части на света, тъй като ако погледнем към глобалната економика, виждаме, че тя се развива бързо и се развива много по-бързо навсякъде, по-бързо, отколкото в Европа. Това е световна надпревара. И то не е надпревара за най-низки резултати, за най-високи. За да сме на ниво, трябва да извършим структурни реформи. И считам, че групата на социалисти може да бъде част от всичко това, иначе ще имаме проблеми. Сега навлизаме в етап, когато економическият цикъл върви към спад. Онези, които отхвърлят структурните реформи, трябва да знаят, че това може да доведе до безработица и се надявам, че ще можем да избегнем подобно нещо и че ще можем да проведем дискусия тук, която да укрепи европейската економика. Перванш Берес. Благодаря. Основната ми цел да не твърдя, че европейската економика се развива добре. Искам да обърна внимание какво означава това за гражданите. В продължение на казаното от господин Отмар, Хокмар. Бих искала да се върнем към позицията на социалистите, изразена от Педро Перера. Вие казвате, че има положителна оценка. Да, има положителна оценка на предложението на комисията която отчита натрупания опит и определя ясно хирархията на приоритетите за годишния обзор на растежа за следващата година. Този ред на приоритети, определени от комисията, не се възприема от докладчика и не само това, а изцяло преобърната. Комисията казва в началото да се извлекат полуки от плана Юнкер, че качеството на инвестициите е първият приоритет за европейската економика, а докладчикът ни казва, той не възприема третия приоритет на комисията да се гарантира макроекономическа стабилност и стабилни публични финанси. Тази трета, този трети приоритет, той го превръща в първи приоритет и изисква фискален буфер за европейската економика и за еврозоната. Тоест подходът е доста различен не само по отношение на приоритетите и по формулировките. Искам да кажа две неща първо по идеята, че от една страна трябва да се спазват правилата, според някои и други, които искат да променят изцяло тези правила. Не, ние не сме против правилата, но ние искаме такива правила, които да са в съответствие с целта, която се определяте, а именно да имаме една добре развиваща се европейска економика. Правилата, които съществуват към момента обаче, се оказват твърде сложни, не се прилагат ефикасно от държавите членки и в крайна сметка създават недоверие към европейския модел и едва ли е най-добрият метод. Освен това, искам да подчертая отново, мисля, че докладчика Невсянка ясно подчерта това, но трябва отново да го спомена, че социалистите и демократите са за структурни реформи, но те не са за структурни реформи, които да са сляпи идеологически. Когато говорим за структурни реформи, за сближаване, трябва да се поставят ясно нещата на масата. Докладчикът го каза, комисията предлага структурни реформи, което ни изглежда нещо легитимно, докладчикът не ги иска как едно население може да използва своя капитал, човешки капитал в случая, за да се подобри здравето, образованието на европейските граждани. Ние искаме това да се постигне, що се отнася до сближаването. Това е често разглеждана тема, но той изглежда, докладчика не го отчита. Той иска да се подсилят някои структурни реформи в ущърп на общия подход за сближаване, като говори не само за дефицит в някои държави членки, но и за излишъка в други държави членки. Съжалявам, госпожо председателстваща, че малко превиших времето си за изказване. Благодаря. Мисля, че ще можем да наваксаме и няма да отлагаме гласуването. Имам искане от Комитета на регионите. Имате думата за няколко минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност Комитета на регионите да сподели своите становище с комисията. Обикновено става обратното. Депутатите идват при нас, но при всички случаи се радвам, че съм тук. Тук виждаме някои много положителни новини. Е, по-силен е акцента върху инвестициите, на ниво страна, регион и сектор, макар че регионалното измерение все още е малко. За първи път се говори за различията между регионите. Проблем, на който непрекъснато обръщам мое внимание. От тук нататък препоръките по страни ще се отчитат при планиране на политиката по сближаване. Но не е това причината, поради която европейския семестър е важен за, на ниво страни. Новата програма за обезпечаване на реформите ще стимулира ангажименти в контекста на европейския семестър. Следователно е още засилва се необходимостта да се решават някои важни въпроси. Първо, кои са приоритетните структурни реформи? Второ, как да се решават различни, специфичните проблеми на градовете и селата, периферни региони, изоставащи региони и така нататък. На трето място, как да се направи така, че страните да подходят с ангажираност към реформите, нещо, което до сега отсъства и как да се спазват принципите за пропорционалност. Какво ще стане, ако семестърът не спази принципа заложен в политиката по сближаване и доведе до мерки, в които правомощията на Европейския съюз не са изключителни и в някои случаи дори отсъстват? Ние смятаме, че тези въпроси могат да намерят убедителен отговор само ако всички нива на управлението работят съвместно за изпълнение на семестъра, независимо от някои положителни примери. Това все още не е така. През 2017 година предложихме кодекс на поведение. Европейския парламент подкрепи идеята в своята резолюция по е, семестъра през септември 2017 година. За съжаление, до сега Европейската комисия не е дала положителен отговор на идеята за кодекс за поведение. Това води до парадокс. Европейските инвестиции в рамките на кохезионната политика се основават е, на кодекса за поведение за партньорство, което гарантира участието на градовете и регионите, но в семестъра няма правно основание за участие на градовете и общините, въпреки че комисията иска политиката за сближаване да съответства на семестъра. Парадокса засяга не само градовете и регионите. Председателството иска да разработи становище. Последният ми въпрос, но не по значение, е, че европейския семестър не е самоцел. цел към момента семестърът и политиката по сближаване са, съответстват на стратегията. И това приключва. Има нужда от дългосрочна рамка, защото държавните власти трябва да могат да споделят своите гледни точки. И накрая е необходимо да има баланс между целите за устойчиво развитие и устойчивост и макроекономическа стабилност. Разглеждането и обсъждането на тези въпроси може да направи така, че семестърът да отбележи стъпка напред в изпълнението. The credibility of the EU in с, с което се зачита и принципа за субсидиарно. Докладчикът има думата за да обобщи. Заповядайте, господин Ван Кендаларе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги. Най-напред искам да благодаря на Комитета на регионите за участието в нашата дискусия. Всъщност, докладчикът често присъства, често присъства на заседанията на Комитета на регионите. Вярно е, че има нужда от реформи, в които да участват всички нива на управлението. Това е единствения начин да се изпълнят препоръките по страни. Аз съм напълно съгласен съм с това че местните власти са много важен елемент, ако искаме да, нещата да вървят напред. Местните власти, регионалните съвети и парламенти като участват активно, се стига до по-добро изпълнение. Що се отнася до структурните реформи, ние трябва да обръщаме внимание на административния институционален капацитет. Според мен е ясно, че когато... Това, това става ясно, когато изслушахме Комитет на регионите. Всяко ниво има свои приоритети, но ние трябва да положим усилия да се отчетат в достатъчна степен тези приоритети. Що се отнася до коментарите на докладчика в Сянка, благодаря за конструктивните коментари. Няколко думи ще кажа за коментарите на колегите от групата на социалистите. има възможност за маневриране и ние трябва да се вземе решение кое ще намери място в окончателния доклад и кое не. Тук ще спомена к институционалния капацитет. Госпожо Бере, съм готов да говоря за капацитета, но в 10 параграф се говори за това. Ние не говорим само за страните, в които има дефицит, но и за онези, които има излишък. В шести параграф това се, това се казва. Радваме се, че трите приоритета пред, предложени от комисията, срещат вашата подкрепа. Това е много е важно, това за да продължи дискусията. Аз имам чудесни... Аз разговарям много добре с Юг Бае, но рамката е много ясна, но ние не можем да не очакваме докладчикът да е готов да приключи компромис. Знаете, че в Белгия е известна не само с пържните картофи и шоколада, но и с умението си да постига компромиси. Но въпросът ми, господин Ферера, вие готов ли сте на компромис? Е, всички ние гледаме към следващите избори и ако искаме да постигнем компромис, това не е за да си направим хубава снимка в края на доклада, а да постигнем нещо, което да е от полза за бъдещите поколения. Благодаря на докладчика и на всички, които участваха в е, е, е, работата по доклада. Графикът е доста кратък, тъй като предстои края на мандата. 17 януари срок за измен... внасяне на измененията. Гласуването ще бъде на 25 или 26. Тук могат да настъпят е, известни промени. Гласуването в пленарна зала, първата сесия през март. Благодаря на всички за участието. И като се има предвид, че доста сме напред с времето, следващият докладчик отсъства и е помолил господин Ванден Канделаре да го замести, а той вече е тук. А, искам да попитам дали другите докладчици в сянка ще дойдат. Аз ще замествам господин Зили. Аз мисля, че можем да преминем към следващото досие, тъй като в момента всички сме в залата. Господин Ванден Кенделаре, заповядайте. Следващата точка е въвеждане на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите. Шенки, господин Ван Кенделаре, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Получих много подробно изказване на господин Мартушело. Ще го прочета. Надявам се, че ще си водите в бележки. Господин Мартушело ми благодари за това, че го представлявам и се извинява, че не може да представи доклада лично. Ясно е, че мерките за окончателната система на ДДС е, е досие, от което Европа отдавна има нужда, тъй като съществуващата система има редица недостатъци. Е, тази рамка се прилага от доста години, имайки предвид е, промените в единия пазар и е, обществата, имаме нужда от нова система с оглед на новите цифри, представени от Европейската комисия. Това е много важно и за гражданите с оглед на на потребностите и на МСП. Новата система е, има няколко цели, като например намаляване на укриването на данъци и измамите. Това е лесно Искам също така да спомена е, фигурата на липсващия търговец, е, който е, изчезва след продажбата на стоките без да плаща ДДС. Тук ние говорим за продажба на стоки вътре в Съюза, а не за купуване възможност с тази система е да се намалят с 80% измамите с ДДС и да се увеличат с 43 милиарда събраните приходи. Господин Мартушело ще внесе изменения и благодари за получените изменения. Алде поиска да се променят някои подробности, свързани с а, някои подробности. Ние сме съгласни, някои колеги споменават актуалността на явлението. Те смятат, че 50 милиарда несъбрани приходи а, са сериозен проблем. Други настояват за прозрачност. Ние сме за това да има многоезичен портал, нещо, кое, предложение, което се отправя многократно. Четвърта тема е свързана с, с данъчно задълженото лице по ДДС и графикът. На пето място актуален въпрос са дейностите на Европейския парламент, който трябва да бъде информиран от Европейската комисия. Би трябвало да можем да минем без компромиси, имайки предвид непроблемния характер на темите. Ние ще ви представим актуална информация, що се отнася до гласуването господин Мартушело ще е, гласува изменение по изменение. Както винаги, кабинета на господин Мартушело е на разположение за въпроси. Благодаря предварително за участието, тъй като господин Мартушело не е тук. Той е, се надява да получи вашите коментари по електронната поща или чрез е, асистентите си. Благодаря много заместващи. Сега представител на е, социалистите и демократите, госпожа Берес. Аз, е, това е новият ми статут, е, доклад, сянка на докладчик в сянка. От името на господин Кофорт представям извиненията за отсъствието му и от името на групата на социалистите и демократите приветстваме измененията към доклада. Измененията са свързани предимно с член 13. Ние се радваме, че има точна дефиниция. Като докладчик по хармонизация, упростяване на правилата в системата за ДДС, господин Кофорд се радва, че има подкрепа за прозрачността, за статута, за за групата на социалистите е много важно съветът да окаже уважение към статута CTP, за да се избегне трансграничната измама на стойност 41 милиарда. В момента съветът не е предложил альтернатива на този статут CTP. Следователно е много важно парламента да излезе с категорична позиция по изменението предложено от групата АЛДЕ за създаването на на специален механизъм за компенсация. Групата иска и ясно описание на, на на вида механизъм и също така и измененията, свързани с комисията ТАКС-3. Групата призовава Европейската комисия да ни предостави статута за да ни предостави информация за това докъде са стигнали преговорите в съвета и резултатите от дискусиите по създаване на окончателна система на ДДС. Благодарим на докладчика и докладчиците в Сянка за конструктивното им сътрудничество. Благодаря госпожа Берес. И аз тук ще взема думата от името на докладчик на господин Зиле, който е зает в друга комисия и той е съгласен, че през граничните данъчни измами са един от проблемите в държавите членки. Сегашната система не е в състояние да следва темповете на економическо развитие. Все още има разлика между дължимите и недължимите данъци. В някои държави членки разликата е над 20%. Не всичкото се дължи на измами, но голяма част се дължи на измами. Господин Зиле подкрепя становището, че подходът към презгранично събиране ДДС трябва да се промени. Данъчното облагане по страна по происход няма да се е не политически непостижимо. Докладчикът е предпазлив по отношение е, на предложението на комисията. Стремежът е да се създаде е, система, основана на местоназначението. По всяка вероятност ще има две паралелни системи. Господин е, Зилен, не вижда как съществуването на двете системи ще намали бюрокрацията и няма да намали раз, административните разходи. Е, проблема за сертифицираното данъчно задължение лице е проблематично. Този статут означава, че фирмите е, без такъв статут няма да бъдат считани за коректни. Това е особено важно за средни предприятия, които няма да могат е, да получават специален режим ще бъдат внесени изменения, които да предлагат адаптиране на този режим за средните предприятия. Господин Зилес споделя загрежността на някои държави членки, че прилагането на критериите за сертифицирането на данъчното лице би могло да доведе до различни тълкувания в държавите членки. Независимо от това, докладчикът Сянка на Екаре е оптимистичен, че може да се постигне компромис в парламента и се надява, че ще има конструктивно сътрудничество. Не виждам представител на АОДЕ, за това ще дам думата на зелените и Моли Скот Като. Благодаря, Кей. Искам да повторя казаното от докладчите в Сянка, които казват, че имаме нужда от такава система. Като зелени искаме да се координира данъчната политика в Европейския съюз. И, и видно е какви са резултатите от отсъствието на такава система. Използват се вратичките. От гледна точка на това предложение ние подкрепяме преминаването от сегашната сложна и преходна система към окончателна система. Докладът на господин Мартушело отчита, че сегашната система има недостатъци във връзка с облагане по происход и също така високи разходи и създава възможност и уязвима за измами. Смятаме, че, че държавите членки ще могат в по-добра степен да се преборят с деде верижните измами и от липсващия търговец, които водят до огромни несъбрани доходи. През 2016 година несъбраните приходи ДДС с 147 милиарда. Сертифицираното данъчно задължено е, лице означава, че е, ДДС ще се плаща в страната по местоназначение. Е, това е добра система, тъй като е, ще отчита надежността на коректните дънакоплаци. Подкрепяме идеята по принцип, но е много важно да не се отварят вратички. Изменения 27, 47 и 48 се съсредоточават върху е, затягане на условията за е, получаване на такъв статут. Разчитаме да има е, ползотворни дискусии с колегите докладчици в Сянка. Благодаря. Няма представител на Обединената левица. От НС от СПД иска ли някой да се изкаже? Не виждам и представител на НСЕ. Е, няма да дам думата на заместника на докладчица в сянка, тъй като отсъства. Искам да попитам дали комисията иска да участва в е, дебата. Благодаря, госпожо председател. Един от депутатите попита докъде сме стигнали с разговорите в съвета. Искам да кажа, че до сега са проведени около 6 заседания в съответната работна група на съвета на техническо равнище. Не трябва да забравяме, че предложението предвижда промяна на около 200 разпоредби в директивата за ДДС. Тоест разговорите са насочени основно към това да се разбере Какви точно ще бъдат промените, какви ще бъдат последиците от тях? Дебата в момента се свежда само до общите принципи. Искаме ли да има концепцията CTP? Искаме ли да има принцип по установяване или друг принцип? По-настоящем няма заключение по същество в дебата. Съвета обаче провева готовност да продължи разговорите но като се има предвид какъв е обхвата на предложението, а то е огромен, по-настоящем няма как да ви кажем кога ще приключи работата и кога ще има конкретни заключения. Благодаря. Благодаря на комисията за този коментар, казва председателката. Тук няма колега от НП, който да направи заключително изказване аз ще направя такова изказване. Повечето изменения са приемливи, така че може да има гласуване, както каза Иван Дер Кинделаре. Това гласуване трябва да е на 22 януари. Няма да има допълнителни срещи на докладчиците в сянка. Ако някой иска да разговаря с основния докладчик, може да се свърже с него. Значи гласуването в нашата комисия ще бъде на 22 януари и евентуално ще влезем за обсъждане в пленарна зала в Страсбург през февруари месец. Така приключихме с всички доклади, които трябваше да обсъдим преди гласуването. А гласуването трябва да започне в 10.30, затова предлагам пауза от 10 минути. Благодаря на всички.

Yeah, Уважаеми колеги, добре дошли. Къде е Данута? Тя беше с мен на заседанието на председателите на парламентарни комисии. Ще дойде, така ли? Добре. Започваме с гласуването. Първо ще направим тестово гласуване, начало на гласуването. One ECR. Един колега от ЕКР има проблем. Опитайте да смените мястото си. Сменете картата. Или я обърнете. Don't worry, no problem. We all... Не се тревожете, всички сме правили подобна грешка и то не е веднъж. Спираме с тестовото гласуване. Започваме с действителното гласуване. Първо ще гласуваме резултатите от триалога по регламента за БНД. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 37 гласа за, против няма, въздържали се двама. Сега гласуваме по резултатите от междуинституционалните преговори, що се отнася до трансграничните плащания и таксите за обмен на валута. Докладчик Ева Майдел по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 39 гласа за, против няма, въздържали се няма. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към дългото гласуване. Разглеждането на ЕЗА. Започваме с голямото досие. Точка 7. Дългото досие. Изменение на регламентите за Европейския банков орган ЕЙОПА и ЛЦКП. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Г А за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Х за, против, въздържали се. Приема се. Компромис ХА за, против, въздържали се. Приема се. Компромис ХБ за, против, въздържали се. Приема се. Компромис И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 за против въздържали се приема се. Компромис А хаш за против въздържали се приема се. Компромис А и за против въздържали се приема се. Компромис А йод за против въздържали се приема се. Компромис А к за против въздържали се приема се. Компромис А Л за против въздържали се приема се. Компромис А М за против въздържали се приема се. Компромис А Н за против въздържали се приема се. Компромис АО за против въздържали се приема се. Компромис АП за против въздържали се приема се. Компромис АКУ за против въздържали се приема се. Компромис АР за против въздържали се приема се. Компромис АРА за против въздържали се приема се. Компромис АС за против въздържали се приема се. Компромис АТ за против въздържали се приема се. Компромис АУ за против въздържали се приема се. Компромис АВ за против въздържали се приема се. Компромис АВ за против въздържали се приема се. Компромис ХИКС за против въздържали се приема се. Компромис Y за против въздържали се приема се. Компромис Z за против въздържали се приема се. Компромис БА за против въздържали се приема се. Компромис ББ за против въздържали се приема се. Компромис БЦ за против въздържали се приема се. Компромис БД за против въздържали се приема се. Компромис БЕ за против въздържали се приема се. Компромис БФ за против въздържали се приема се. Компромис БГ за против въздържали се приема се. Пропуснал съм БЕ така ли? Извинявайте, за против въздържали се приема се. Сега вече сме на БХ. За против въздържали се приема се. BF го направихме, нали така? Значи всичко е направено. БХ го направихме. Сега BI. За против въздържали се приема се. BJ. За против въздържали се приема се. БК. За против въздържали се Приема се. БЛ за против въздържали се. Приема се. БМ за против въздържали се. Приема се. БН за против въздържали се. Приема се. БО за против въздържали се. Приема се. БП за против въздържали се. Приема се. БК за против въздържали се. Приема се. БР за против въздържали се. Приема се. БС за против въздържали се. Приема се. БТ за против въздържали се. Приема се. БТА за против въздържали се приема се, БУ за против въздържали се приема се, БВ за против въздържали се приема се, БW за против въздържали се приема се, БWА за против въздържали се приема се, БВБ за против въздържали се приема се, БВЦ за против въздържали се приема се, Б Хикс за против въздържали се приема се, Б А за против въздържали се приема се, Б Y за против въздържали се приема се, Z за против въздържали се приема се, А за против въздържали се приема се. CAA за против въздържали се приема се. CB за против въздържали се, приема се. Изменение 288. Не, така ли? Моята версия е стара. Компромис CC. За против въздържали се, приема се. CD. За против въздържали се, приема се. CE. Е. За против въздържали се, приема се. CF. За против въздържали се, приема се. CG. За против въздържали се, приема се. CH за против въздържай се приема се. CI за против въздържай се приема се. И сега гласуваме по предложението на комисията с измененията към него по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 37 гласа за, 2 против, въздържали се 3. Поздравление! Поздравления за докладчика. Естествено, сега ще решувам, гласуваме по решението за започване на междуинституционални преговори по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 40 гласа за, 2 против, въздържали се няма. Поздравления още веднъж за докладчиците. Преминаваме нататък. Текста, който изменя текстовете свързани с платежоспособността, МИФИТ и МИФИР, компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по предложението на комисията с измененията към него, по именно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. 39 гласа за, 1 против, въздържали се 2. Гласуваме по решението да започнем междуинституционални преговори. По именно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. 38 гласа за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега по досието ESRD. Компромис Б за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. Гласуваме по първия блок от изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 22 гласа против 20 за. Всички останалите блокове отпадат. Гласуваме по изменение 85 за, против, въздържали се. Проверка. Начало на гласуването.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 Компромис С за против въздържали се приема се. Компромис W за против въздържали се приема се. Компромис Хикс за против въздържали се приема се. Компромис Y за против въздържали се приема се. Компромис Z за против въздържали се приема се. Компромис АА за против въздържали се приема се. Компромиса Б за против въздържали се приема се. Компромиса С за против въздържали се приема се. Компромиса Д за против въздържали се приема се. Компромиса АЕ за против въздържали се приема се. АФ за против въздържали се приема се. Гласуваме по предложението на комисията с измененията към него. Поименно гласуване, начало на гласуването и край на гласуването. 39 гласа за, 2 против, един въздържал се. Гласуваме сега решението да се започнат между институционални преговори. По именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, 39 гласа за, 3 против, въздържали се няма. Имаме квалифицирано мнозинство по всички досиета. Поздравления за всички докладчици. Благодаря за това, че успешно приключихте работата по тези толкова релевантни досията. Докладчика господин Карас иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Бих искал да кажа 1440 изменения. Това е много чувствителен въпрос. Има национални интереси, които са заложени, както и европейски такива. Искам да благодаря на съдокладчика. Искам да благодаря също на Балц, който свърши първата част от работата. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, особено от Зелените, Екара и Алде. По подобно досие ние успяхме да постигнем толкова много компромиси. Мисля, че желанията на всички бяха отразени, без да се загуби нищо по същество. Мисля, че това е добра отправна точка за трудните преговори, които предстоят със съвета, тъй като има доста голямо разминаване между позициите на съвета и Европейския парламент. Надявам се, че ще можем да продължим да работим със същото единодушие, както лото показахме днес е, и очаквам добри резултати от е, трилога. Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към казаното от Отмар Карас за втори път е, в дългия парламентарен мандат сме могли да работим съвместно ние сме хора а, с а, допълващ се стил на работа и мисля, че тази допълняемост е успешна. Единство в многообразието е нещо, което води до резултати. Аз не а, винаги съм а, любител на така наречената голяма коалиция, но когато аз се възползвам от нея. Това ми дава възможност да отчета, че Европейския парламент има силна позиция спрямо тази на съвета, така че в случая приемам това. Освен това, искам също да благодаря, както каза и Отмар Карас, да благодаря също от мое име на всички, които работеха, тъй като всички допринесоха и ние отразихме този принос с изключение на някои малки изключения, по които имахме разминавания с Отмар Карас. Не, верни, ние работихме в същия дух. Не бива да се притеснявате, че сме постигнали добър резултат. Искам също да благодаря на двамата ни сътрудника, сътрудника на Отмаркарас и моя сътрудник, които свършиха отлична работа с подкрепата на секретарията на комисията ЕКОН и другите служители. Искам да подчертая две неща по това, което приехме. Първо, позицията на Европейския парламент е последователна надзорните органи могат да упражняват своите правомощия. Не можем да ги виним, че не се изпълняват по правомощията тогава, когато се възпривязват от националните власти. И на последно място искам да кажа, че в сферата, в която комисията искаше да по въпроса за прането на, на пари, ние имаме много ясна позиция, защото искаме да се засилият надзорните функции на съответните органи в това отношение. Тоест, ние успяхме да постигнем нещо, което е много важно предвид на промените, които се наблюдават в отношение в Европейския съюз. Знаем, че няма да е лесно да се постигне позиция в съвета, но се надяваме под сегашното председателство да можем да постигнем споразумение с съвета. Благодаря на двамата са докладчика. Докладите бяха прияти с мнозинство, което е между 93 до 95% подкрепа. Така че не можем да говорим за голяма коалиция, но всъщност на почти единодушно гласуване, при което всички групи допринесоха за един много добър успешен резултат. Е, разбира се, това е благодарение на е, добрите ни докладчици. Това е забележителен резултат. Не съм виждал подобно нещо и то по такова е, деликатно досие. И мисля, че това е много добра отправна точка за парламента, за водени на преговори, така че тръгваме с една много силна позиция на парламента. В преговорите, включително по опозицията, ни е свързана с противодействието на прането на пари, по което знаете, че сме много чувствителни. Искам да ви пожелая и честита нова година. Мисля, че това е възможно да се прави. Такива поздравления могат да се отправят до края на януари. За мен е удоволствие, че можем да започнем работа в тази нова година, изпълнена с предизвикателства. На 21 януари ще бъде следващото ни заседание в 3 часа след обяд. Благодаря ви за вниманието. С това закривам заседанието.